могат представителите на комисията и съвета да се сменят. И така, 5-10 минути техническа почивка, след което ще възобновим заседанието. Oh, it's